Good morning, colleagues. Um, before we... Добро утро, колеги. Преди да започнем заседанието, бих искал да напомня, вие сигурно и го знаете вече, че днес е 22 март. Отбелязваме първата годишнина от един от най-тежките дни в историята на Брюксел и Белгия, ужасяващите терористични атентати на летище Завентем и метростанция Малбек. На 320 бяха ранени, 34 загинали – Нашата комисия редовно разглежда въпросите, свързани с тези ужасяващи събития. От ваше име искам да изразя нашето уважение към всички, които помагаха в този труден момент, но и да изразя нашата съпричастност към жертвите. В 10 часа, както знаете, председателят на парламента покани всички нас да се съберем пред пленарна зала за едноминутно мълчание. Аз бих предложил да прекъснем заседанието си в 9.55, за да можем да се съберем пред пленарна зала за едноминутното мълчание. Ще продължим работа в 10.15, ако нямате нищо против. Всички по този начин ще се присъединим и ще се отзовем на поканата на председателя. Сега да продължим с работата по дневния ред. Направени са следните промени. 13-та точка относно швейцарския референдум е отложена точки 11 и 12 за триалога по наркотиците ще бъдат разгледани в 17.45 след точка 14 относно върховенството на закона в Полша. Ако нямате възражение, приемаме дневния ред. По езиковия профил, за жалост, нямаме превод на датски, матийски, хърватски и ирландски а утре няма да имаме превод на малтийски, хърватски и ирландски. Електронното гласуване е предвидено за утре в 12.00 часа. Така преминаваме към трета точка представенето на многогодишната програма от страна на доктор Ференц Банфи, изпълнителен директор на СЕПОЛ. Той ще представи тази многогодишна програма, както знаете СЕПОЛ е Европейската агенция, която отговаря за обучението на правоохранителните служители. Нейното правно основание беше усилено 2015 година. Съгласно член 10 на новото правно основание, Европейския парламент трябва да бъде консултиран по многогодишната програма – за това за мен е удоволствие да дам думата на господин Банфи за 10 минути. Заповядайте. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, на първо място искам да ви благодаря за възможността да споделя своите впечатления и да говоря за работата на СЕПОЛ. Принципно искам да се спра на следното. Първо ще говоря за постиженията на този Европейски колеж. Ще говоря и за новото правно основание, влязло в сила през юли 2016 година. Ще говоря и за проекто многогодишната стратегия. Това е гръбнака на нашата работа. През месец януари изпратихме всички документи, така че вие сигурно сте запознати. На първо място трябва да ви покажа как се развива участието в дейностите на СЕПОЛ – Резултатите са очевидни. 2009 година виждате, че имаме много по-малък брой служители взели участие. След това стигаме до 18 000 служители през 2016 година и ако получим необходимите ресурси, увелич... увеличението сигурно ще е още по-голямо. Ясно е, че търсенето е динамично, то нараства и ние можем да го поемем не само чрез все пол но и чрез обучителните институции на държавите членки. В този случай е важна не само количествената еволюция, наистина говорим за търсене, но търсенето предполага и изграждането на една нова правоохранителна култура – иновативни решения. Ние предлагаме Обединената европейска магистърска програма. За 13 участника от различни държави членки, както казах, това са магистърски програми, Важно е да се подчертае, че ние се водим от стратегическото разбиране за ролята на правоохранителните агенции. Важно е и сътрудничеството. Обучаваните се подготвят за поемане на управлението на най-високо ниво на правоохранителните агенции в държавите членки. Този растеж, който е количествен, със сигурност не бива да вреди на качеството. Затова ние имаме своята рамка за качество. Искаме да сме сигурни, че нашето обучение е наистина на високо ниво. Прилагаме стандарта 9001 сертифицирани сме и другия модел, който прилагаме е този на Кърк Патрик. Нивото на удовлетвореност е много високо, 95% мината година. Според нас и Европейския съюз и СЕПОЛ трябва наистина да покажат, че обучението е със световно качество. Докато се развивахме и броя на участниците нарастваше, човешкия капитал и бюджета, с който разполагахме, си оставаше горе-долу един и същ. Ето тук може да видите съотношението. Съотношение между човешкия ресурс и бюджета – Забелязва се един дисбаланс. Това се отнася до работната ни програма и платформата 2018 година, за това настояваме за увеличаване на ресурса. Тук виждате съотношението между нарасналия брой участници и бюджета. При един и същи бюджет ние поемаме деветкратно увеличение на участниците. Ето защо и при одита обикновено се казва, че СЕПОЛ използва ресурса си изключително ефикасно. Сега ще се спра на новото правно основание. Ние живеем в един променящ се свят – Предишния мандат на СЕПОЛ не отговаряше на легитимните очаквания от общността на правоприлагането. Ето защо имаме нов мандат. Този нов мандат възлага нови отговорности също така. Дава своите възможности но има и предизвикателства. По-настоящем СЕПОЛ трябва и да координира, и да провежда обучения. Преди ние ги координирахме и по-скоро обучението беше чрез партньорите ни в държавите членки – В момента приоритизираме човешкия ресурс, за да можем да предоставим до 30 обучения годишно. Все по, освен това, получи мандат да провежда обучение в трети страни. В 2009 година в обученията участваха държавите членки, докато сега, 2016 година, се включиха 45 различни страни. Новият регламент беше причина и да се направи обхватна оценка на въздействието. При нея се разгледа правната рамка, но също така и свързаните европейски стратегии, дневния ред по сигурността, миграцията и така нататък, киберсигурността и стратегията за нея. ефективността, ефикасността, управлението на ресурсите със сигурност е на дневен ред. При оценката на въздействието направихме връзка с външната петгодишна оценка от независим оценител 2011 до 2015 година. Заключението беше, че все по-ефективно управлява своите ресурси. За да изпълни своите задължения, обаче са необходими още 12 щатни служителя. Възоснова на новата правна рамка, оценката на въздействието и собствената ни оценка, съставена заедно с експертна група, ние изработихме стратегията за СЕПОЛ. Тук използвахме матрица, съгласувана с комисията – и всички европейски агенции. Стратегията на СЕПОЛ всъщност следва международните норми, включва мисия, визия, ценности, нещо много важно. Ние бихме искали да създадем една обща култура – на правоприлагането, която да не бъде стандартизирана, но да се води от същите ценности, например права на човека, нещо изключително важно в наши дни. Набелязахме и четири многогодишни цели с стратегически области на намеса. Имаме и 4 ключови показателя за изпълнение, както и 18 различни видове риск. СЕПОЛ дава приоритет на обучението, което е иновативно и актуално. То трябва да бъде актуално. Знаете, че набора от инструменти за правоохраняването непрекъснато се обновява чрез законодателни мерки, нови агенции, нови възможности, нови бази данни и така нататък. Същевременно правоохранителните служители не винаги са подготвени да използват тези инструменти. И сега имаме една прекрасна възможност при борбата с организираната престъпност и тероризма имаме нови инструменти, но няма достатъчно умения и знания. Именно за това СЕПОЛ работи заедно с държавите членки. Целта е да се види – къде има слабости и как може по-ефективно да се използват инструментите. Новия елемент на правния мандат предполага и участието на СЕПОЛ в някои следователски проекти, свързани с обучението. Една от водещите ни програми е ежегодната конференция. Това е научно-изследователска конференция, която вече е позната по света. 2016 година, например, беше представен целият континент. Имахме ключови оратори, изпълнителният директор на Европол, участва и академичния свят. Идеята беше да има баланс, да има взаимодействие между практиците и научните среди. Ние бихме искали и нашето обучение да бъде все по-обвързано с научните достижения – Третата многогодишна цел ни задължава да създадем необходимите условия, така че агенцията да се развива и в бъдеще. Тук следваме проактивен подход. Опитвам се да се съобразя с 10 минути. СИПОЛ aim to be managed as a се управлява като организация със световно качество. Преди 15 години, когато агенцията беше създадена, трябваше да хармонизираме дейностите в 15 държави членки чрез обучителния институт. След това се извърши разширяването и СЕПОЛ обхвана и участието на обучителни институции в новите държави членки. По-късно нуждите на сигурността бяха такива, че трябваше да работим и с нашето съседство. Започнахме програми с Южна и Източна Европа. Сега Пол е наистина участник на световния пазар на сигурността. Ние предоставяме обучение, както вече казах, за 45 страни. Мога да дам непосредствен пример с проекта за изграждане на капацитет в Йордания и Ливан, както и в Турция. Целта е да се овладее тероризма. Мисля, че времето ми приключи, господин председател. Ще спра до тук. Благодаря много, господин Банфи. Разбира се, парламента трябва да даде своето мнение по новото правно основание, така че ви благодаря за презентацията. Нашия докладчик, е, госпожа Гал по въпросите за е, СЕПАЛ, за съжаление днес не може да е тук и се извинява. А сега ще, ще дам думата на колегите, които искат да зададат въпроси. Госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас за презентацията. Искам да задам някои конкретни въпроси. Вие споменахте увеличаването на броя на участниците. Бих искала да разбера дали този нарастващ интерес към СЕПОЛ е, идва от всички страни членки или поне от повечето от тях, или пък има страни членки, които не участват. Също бих искала да разбера дали този увеличен интерес и участие в дейностите на СЕПАЛ има отражение върху ежедневната работа, т.е. когато хората се върнат от дома? Когато става дума за съвместната програма, която разработвате в Сепал, може ли да дадете малко повече разяснение дали това е квалификация на пълно време или защо да ни дадете примери за квалификацията? Имам един въпрос, свързан с третите държави. Когато гледам какво правят страните членки в трети държави като квалификация и подкрепа за полицията в тези трети държави, мога да кажа, че това не е лесна задача тъй като там рамката е различна, традицията е различна. Вие участвате ли в а, такова изграждане на капацитет за обучение на полиция в трети държави, т.е. подготовка за европейски мисии в трети държави? За да правите това, разбира се, вие трябва да познавате конкретната ситуация извън Европейския съюз. И моят въпрос е дали е, е, провеждате общо обучение или пък е по-специализирано? Ако провеждате по-специализирано, е, с кого обменяте информация? Благодаря, Биргит. Роберта Мецола. Благодаря. Първо, благодаря ви, господин Банфи, че сте тук. Искам да се извиня от името на Кинга Гал, която днес не е тук. НП подкрепя работата на СЕПОЛ и сътрудничество с еврочастите и Европол. За това ние настояваме да има достатъчно финансиране за работата на СЕПО, както и за това вие да работите независимо. А, имам следния въпрос. Когато а, говорите за а, обучение. Бихте ли казали, че сътрудничеството и всички страни членки на едно и също равнище, дали това сътрудничество се търси от СЕПО към страните членки или и в обратната посока? Част от вашата роля е да се даде колективен отговор на най-сериозни... Нашата задача е да дадем съвместен отговор на най-сериозните задачи извън Европейския съюз. Как СЕПОЛ участва в това? Виждаме Напоследък, когато полицията и е, разузнаването не могат да изпълнят своите задачи, въпросът ми е дали СЕПО може да запълни тази празнота. Има ли е, още някой, който желая да зададе въпрос на господин Банфи? Не, тогава ще му дадем възможност да отговори. Добре, ще започна тогава е, с участието. През 2010 година, когато започнах да е, работя с Apple. Се обучаваха 13 представители от 13 страни членки. Стана ясно, че економически по-силните държави участват повече. Установихме, че причината за не участие не се дължи на липсващ интерес. Затова ние преразгледахме схемата за финансиране и а, предложихме финансова помощ за участие на представителите на страните членки, които не са толкова и силни в економическо отношение. С това броя на страните членки, които участват, се увеличи на 24. Но има държави като Малта Люксембург с по-малка общност на правоприлагащите органи и други държави, които са по-силни в това отношение. Ангажираността на страните членки е добра. Второто, което искам да кажа в тази връзка е следното. Е, когато планираме дадено обучение, планираме 28 участие. участия. Е, за да има възможност всяка страна членка да изпрати един е, кандидат. но ако сравним нуждата, която има Германия с нуждата на една по-малка държава, очевидно трябва да променим този принцип и тази брак. Така че към днешна дата имаме повече заявки за участие, отколкото можем да поемем и търсим решение. А, така че средният брой на участниците е над 30 за а, обучение. Е, все по се фокусира върху качеството на обучението и ние, ние измерваме въздействието на обучението. Все по наричаме го е, последваща е, оценка след курса. След като приключи обучението, молим двама души, които са участвали в обучението, да отговорят на въпроси във връзка с това дали а, използват наученето и как го използват в ежедневната им работа. А, и а, е, в такъв случай виждаме а, е, какъв е смисъл от а, е, обучанието. А, второто възможно въздействие е а, каскадния, мултиплициращ пътия ефект, т.е. обучилите се да разпространят знанията от, от дома за така наречения мастер курс. Не беше лесно, както казах отнеме е две години да изпълним две условия. Първо да предложим такова съдържание, което да отговори на нуждите на правоприлагащите орган. Но, но тъй като това е магистърска програма, тя трябваше да, да отговаря на условията за магистърска програма, т.е. на академични критерии, за да може да бъде акредитирана. Т.е. най доста време. А, докато успеем да постигнем правилния баланс. И се споразумяхме върху това магистрската програма да удовлетворява както практически, така и академични критерии. От практическа гледна точка включихме въпроси от много практическо естество, например как да се създават е, съвместни екипи за действие, но тъй като това е магистърска програма, тя се простира на две години и сме разпределили в шест е, модула. Всеки е, от модулите се състои от пет учебни дни. Създали сме консорциум с 23 члена и всеки един от панелите, всеки един от модулите се осъществява в различна държава, за да може да запазим европейското измерение. Тоест, ако един модул се провежда в страната А, това не означава, че всички преподаватели ще са от тази държава. Има задължение за ангажиране на трима чуждестранни преподаватели. И мисля, че модела, който сме избрали, е доста ефективен, тъй като двугодишната програма струва по-малко от 600 000 евро. А, имаше въпрос за сътрудничеството с Европол. Мисля, че то е отлично и ползотворно. експертите от Европол участват а, а, в а, нашите курсове те а, а, така поставят предизвикателство пред целия курс. Много, много положителен опит имаме в работата с тях. Вече завърши първата магистърска програма, сега през октомври ще започне втората. Относно изграждането на капацитет в трети държави, какви са фактите? Факт е, че а, е, а, е, ако погледнете а, е, а, агенциите, които работят в областта на правосъдие и вътрешен ред, ще видите, че те имат много общи а, неща когато установим, че имаме нужда определена компетентност, определено умение за трета държава, ние го взимаме от съответната агенция, която знаем, че разполага с него. Е, СЕПАЛ участва активно в сътрудничество за изграждане на капацитет в трети държави. СЕПОЛ участва, подкрепяйки експерти от Европол, Европейската служба за външна дейност и други действащи лица. Ние сме фокусирани върху това да проучим какви са действителните нужди на държавата бенефициент. Да вземем, например, сътрудничество с Турция, един много чувствителен въпрос в наши дни. СЕПОЛ може, е в състояние да а, работи а, на тези изключително чувствителни а, места, като предлага изграждане на капацитет, като предлага а, а, обучение на специалните агенти на Турция за борба с тероризма. Те са точно толкова добри професионалисти, каквито сме ние. Те имат различен опит. Ние имаме различен опит и ни обединяваме двата вида опит. Това не е лесно, но има и една допълнителна полза този тип обучение на СЕПОЛ в трети държави са мерки за изграждане на доверие, които са много важни. И защото всяко едно сътрудничество за изграждане на капацитет трябва да почива на взаимно доверие. Подготовка на мисии в трети държави. Работим в много тясно сътрудничество с комисията, с генерална дирекция Home. Ние се ние консултираме DG Home, службата за външна дейност, Европейския колеж за сигурност и вътрешни работи, защото те също провеждат обучение и ние имаме споразумение за съвместна работа, както и с други агенции. Ако трябва да се изразя опростено, ще кажа, че се сме фокусирани върху стратегическото планиране и поемането на лидерство и изграждане на толерантност, умения за комуникация, т.е. да разбираме едно и също нещо, когато говорим. Т.е. има комуникация, има участие сътрудничеството с страните членки. Засегнах вече тази тема отчасти. Страните членки са, са много ангажирани и активни. Не виждам трудност в това отношение. Но що се а, отнася до събирането на информация, как по го прави, ще ви дам пример. Защото ако искаме да провеждаме целенасочено обучение, предназначено специално за нуждите, имаме нужда от такава информация. Ще ви дам а, а, пример съвместни разузнавателни екипи. Това е отличен а, инструмент а, за сътрудничество. СЕПАЛ провежда обучение в тясно сътрудничество с Европол и юст, както и с други а, играчи. Има случаи, в които сме били успешни, работим с ам, казуси, практически примери. Имаме един комплексен пакет а, е, по тази тема за работа с този комплексен инструмент. А, е, по време на обучението засягаме теми като това как да се отнасяме, как да третираме е, информаторите. И е, засягаме други чувствителни въпроси, като киберпрестъпността, връзката с миграцията. Надявам се да съм удовлетворила нуждата, удовлетворил нуждата от информация. Извинявам се за това, че ви разговарях докато а, вие се изказвахте. А, Благодаря. Благодаря и на двамата колеги, които зададоха подробни въпроси, за да получим много по-подробна информация. Благодаря ви много. kind of feedback uh, because I need to certify in front of the auditors that Of course, but there will be feedback from the coordinators in due course. Thank you very much. So, colleagues, uh, Благодаря ви. Колеги, закъсняваме малко. Нези от вас, които бяха в началото на заседанието, при приемането на дневния ред, знаят, че в 9.55 ще прекъснем за малко заседанието, за да участваме пред пленарна зала в едноминутното мълчание в памет на жертвите от терористичните нападения от миналата година. Това ще бъде пред пленарна зала. Ние сме готови да продължим с следващата точка, а именно привеждането в действие на Европейската гранична и брегова охрана. Господин Лежери обаче, господин Павликс от комисията все още не са тук, както и колегите, които трябва да се изкажат по въпроса не са в залата. Така че сме изправени пред дилема. Затова аз ще предложа нещо. Ако някой има по-добро, нека да даде знак. Предлагам, че тъй като сега вече 10.20. и Да, виждаме, че представителите на комисията сега влизат в залата. Представителите на комисията вече са тук, така че ще им дадем думата да представят докъде са стигнали нещата с Frontex, но ще им дадем малко време да заемат местата си спокойно. И така, колеги, става дума за привеждането в действие на Европейската гранична и брегова охрана. Както ви е известно, ние положихме като комисия огромни усилия да се задейства максимално бързо Европейската гранична и брегова охрана и да разполага с нужните ресурси, за да може да пази по-добре външната граница на Шенген. Беше бързо прият регламента за граничната охрана. Сега искаме да се приведе в действие заедно с Frontex и държавите членки. Днес ще проведем съвместен дебат по актуалното състояние. Ще изслушаме представителите на комисията, след това изпълнителният директор на Frontex, господин Лежери и накрая господин Паврикс, който е, е нашия докладчик по регламента. Комисията готова ли е да вземе думата? В такъв случай можем да започнем. Е, искам само да ви кажа, че имаме нещо по-особено в дневния ред днес. Ние трябва да преустановим за кратко време заседанието в 9.55 ако вие искате да се присъедините към нас за едноминутното мълчание пред пленарна зала, може да го направите. Така че, когато правите презентацията си, моля да имате предвид времето, с което разполагаме до 9.55 и след това ще продължим в 10.15. Благодаря ви. Аз съм Оливер Сайфа, заместник директор на Генерална дирекция DG Home на Европейската комисия. Накратко ще представя първия и втори доклад за напредъка. Първият от януари, вторият от началото на март. Мисля, че е по-удачно да ги представя заедно. Вие вече споменахте че законодателите бяха много експедитивни в е, приемането на регламента за Европейската гранична и брегова охрана. Комисията представи изменението си. През юни беше постигнато политическо споразумение на 14 септември. Беше прият регламента и а, влезе в сила на 6 октомври на 7 декември започна привеждането в действие на резервите за бързо реагиране и на оборудването за бързо реагиране. Комисаря Аврамополос направи посещение в Фронтекс и беше напомнено какво остава да се направи страна на Фронтекс. Трябва да се направи от една страна оценка на направеното, да се видят какви са нерешените въпроси за превеждането в пълно действие на Европейската гранична и брегова охрана. Това зависи от Фронтекс, най-вече както и от органите, отговарящи за граничната и брегова охрана в държавите членки. Новата агенция играе изключително важна роля и това е важно не само при сегашната миграционна криза, това е предпоставка за нормалното функциониране на шенгенското пространство без вътрешни граници. Както знаете, някои от държавите членки въведоха отново контрол по границите си в контекста на миграционната криза по Балканския маршрут и комисията настоява да се върнем към шенгенското аки, възможно най-скоро. Тук агенцията играе също важна роля. И двата доклада подчертават, че понякога има неразбиране за съвместните операции, които се осъществяват държавите членки. Около 1500 служители са разположени на място по съвместни операции в Гърция, където има 700-800 души, в Италия около 600, България около 130, и още на няколко места по Балканския маршрут. И тази бройка от 1500 не трябва да се бъркат с онези, които са в резерв за и готови за бързи действия в Фронтекс, които бяха приведени в действие на 7 януари. Знаете, че има малко вариране в бройките за участие в съвместни операции. Причината е ясна. Има през есента намаляване на броя, през пролета се увеличава бройката, тъй като това зависи и от миграционните потоци по външните граници. Вторият доклад е по-актуален в това отношение. Комисията подчерта какви са слабите места. Това се прави ежемесечно, какви хеликоптери, самолети, служители не са достатъчни в дадените операции. Както Frontex, така и комисията оказват непрекъснат натиск върху държавите членки да запълнят тези установени недостатъци в съвместните операции, които се провеждат на различни места по външната граница. Искам да приведа един пример за Гърция, за Посейдон, съвместната операция. Ние установихме че липсват два хеликоптера. А, има също и а, липса на а, кораб а, за презареждане. Трябва да имате предвид, а, че а, цифрите се променят а, непрекъснато, защото държави членки осигуряват служители за определено време за съвместни операции, така че някои отиват, други се връщат. Това не е проблем, тъй като Frontex прави това вече от години и механизма действа добре. Но понякога има объркване. Когато ви дам една а, цифра за днес, тя няма да е същата утре. И затова е много важно да се а, подчертая, че а, всичко това е много оперативно. Имате списъка на различните операции, които се осъществяват, затова аз няма да навлизам в детайли в момента от тях. На пета страница в втория доклад комисията приканва Frontex не само да гарантира плавното функциониране на операциите и на резервите, но да започне ежемесечно да информира държавите членки за това какви ресурси са необходими. Тоест има а, непрекъснато осъвременяване на ежемесечна и дори на ежеседмична основа. Държавите членки всяка седмица получават актуална информация за това какво още е необходимо, за да могат да бързо да се предприемат действия. Съветът миналата година очерта, че има пет приоритетни сфери, за, за да може Фронтекс да стане изцяло приведена в действие. Резервите за бързо реагиране, както под формата на служители, така и на екипировка. Вече казахме, че 1500 служители са в готовност. Бяха също изчистени някои неясноти, но имаме такъв резерв от 1500 гранични служители, които могат много бързо да бъдат разположени при необходимост. В рамките на два дни 2 плюс 3 дни след вземането на решение. Бързото разполагане става в рамките на 5 дни, а за оборудването 10 дни. Така че са около две седмици необходими, за да може да се разположи тежка техника и около една седмица за служителите. Не зная дали да спря до тук или да продължа. Имам още малко време. Освен това, 12, 14 извинете, държави членки се ангажираха да осигурят ресурси за резерва за бързо реагиране, също Италия и Финландия трябва да бъдат добавени към списъка. Комисията и Фронтекс са в тясен контакт помежду си за резерва за бързо реагиране се обръща много внимание на техниката, която е необходима. Господин Лежера сигурно ще каже, че Фронтекс използва възможностите, дадено му по новия мандат, да закупува собствено оборудване и така има по-голяма независимост от това, което се осигурява от държавите членки. Благодаря, господин Сейфарт. Трябва да ви прекъсна до тук. Искам да повторя за колегите, които ни бяха тук в началото на заседанието да кажа, че има покана от страна на председателя на Европейския парламент за едноминучно мълчание пред пленарна зала в 10 часа и каня всички ви да участвате. И за това ще преустановим заседанието в 9.55 и ще го подновим в 10.55. В 10 и 10 трябва да сте в залата. Така че, моля ви, колеги, да отидете в 9.55 и след това да се върнете в залата в 10.10. 10.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

Okay, colleagues, we're going to resume the... Uh, колеги, ще продължим работа. Разполагаме с малко време. Знае, че много от вас е, имате въпрос. Господин е, Сейфат е, ще остане. Надявам се, че ще останете, тъй като ще има много въпроси към комисията. Разполагаме с време до 11 часа. Можете ли да останете? Не. А, аз... А, бях стигнал до средата на моята презентация. Да, след това ще имате и въпроси. За това аз искам да ви помоля да останете. Ще има въпроси към комисията за вашата роля. Така че много ви моля да останете. Става дума за превеждането в действие на Европейската гранична и брегова охрана. Това е изключително важна тема. Господин Лежери ще вземе думата, след това господин Пабрикс и после ще дадем възможност за въпроси, за да могат колегите да кажат нещо. И така, господин Лежери, добре дошъл. Знае, че имаме много трудна сутрин но се радвам, че успяхте да дойдете. Благодаря ви, господин председател. Добро утро, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Както вече обясни комисията, изпълнението на новия мандат на Европейската агенция за гранична и брегова охрана – или ЕАГБ се движи по план. Бих искал да се спра на някои приоритети, така както те са начертани от съвета и комисията при влизане в сила на мандата. Първо различните екипи, включително и тези за бързо реагиране. Тук добрата новина е, че държавите членки успяха да определят около 5000 служители, които да могат да се разположат. Това над тези 1500, които са задължителни. Ние успяхме да попълним някои дубки – имаме възможността да наблюдаваме и операциите по връщане. Тук поискахме 50 служителя, разполагаме с 47. По техническото оборудване мога да кажа, че също има недостиг, но комисията вече обясни, че имаме нов мандат, нов бюджетен ресурс, така че агенцията ще може да закупува собствено техническо оборудване. Имам предвид следното. Ние разглеждаме възможността за закупуване на техника за наблюдение по въздуха летателни средства в Испания, Италия, Гърция, България. Тук се опираме на научените уроци. Бихме искали да подобрим работата на службата. Започваме един пилотен проект с Финландия. Имаме и проекти с други държави членки, като Франция, Румъния, Латвия. Те също са доброволци. Целта е да сключим дългосрочни договори за използване под найем на различни съдове и превозни средства. Освен това, агенцията създава тъй наречените смесени екипажи, в които участват различни националности от Европейския съюз и държавите членки по Шенген – имаме и различни профили. Например, експерти по наблюдение по море, експерти по брегова охрана или по търсене и спасяване, по контрол на риболова, там където това е необходимо. Например, сътрудничим и с Агенцията по рибарство – това е, което в момента проверяваме като възможности. По останалите видове техническо оборудване ще спомена превозните средства и ИКТ оборудването. Те, това са машини важни за Евродак. Нещо друго, което ние правим е оценка на наличностите. Принципно работим по график, но държавите членки не винаги предоставят данните на време. Ние започваме от базовите данни и след това добавяме това, което е необходимо като оборудване и служители – Обикновено в края на месец април, след консултация с държавите членки, агенцията е готова с това базисно ниво. След изготвянето му, директора отправя препоръки към държавите членки, когато това е необходимо. Надяваме се да имаме тези препоръки през месец май. След това ще организираме пилотни обучения чрез симулации. Надяваме се до края на годината да подобриме методиката. Това е първата ни година, но разбира се, ако възникне някаква криза, можем да приложим процедурата още тази година. Пак казвам, правим и подобрения въз основа на опита. Връщанията бяха друг приоритет, на който е обръщано неведнъж внимание в парламента, съвета и комисията. 2016 година имаме над 230 полета 10 700 върнати мигранти в трети страни с подкрепата на агенцията и около 1000 върнати от гръцките острови на Турция. В момента в допълнение на логистичната подкрепа и транспорта ние разработваме инструмент, който да допринася за разпознаването, идентификацията на хора от трети страни. Разработваме и дейности за определяне на нуждите в държавите членки. По този начин се надяваме да се развие капацитета – Работим и по дестинациите. Имаме споразумението между Европейската комисия и Афганистан. Важно е да се отворят нови дестинации за връщания. Нещо друго, по което работим е ИКТ мрежата. Тя вече се използва. Бихме искали да можем да споделяме данни в реално време за да може агенцията да организира тези полети и дейности по връщания там, където това е необходимо. Както казах, всичко се движи по график. Освен това, отрояваме служителите до края на годината. по бреговата охрана и правоохранителните дейности. Ще кажа просто, че изпълняваме пилотния проект, предложен от парламента за създаване на такава функция – брегова охрана. Работим с Агенцията за морска сигурност, както и Агенцията по риболова – Нашите плавателни съдове могат да се използват и от инспектори по риболова. Принципно по този начин допринасяме и за борбата с някои видове престъпна дейност, борим се и с замърсяването на околната среда. Така че имаме тези нови функции – не само по бреговото наблюдение, но и при търсенето и спасяването. Това вече е част от мандата ни. Имаме и дейности по правоохраняването. Мината година изехме около 80 тона наркотици чрез операции по море. Сега разглеждаме новите начини на взаимодействие с европейските агенции по отношение на наблюдението по въздух. Знаем, че Европейската комисия насърчава използването на летателни апарати, тъй като е важно да може да се правят и сателитни снимки и по този начин да се следи територията за нуждите на Фронтекс и останалите европейски агенции. Правоохраняването на суша. Тук разчитаме на полицейското сътрудничество, на митническото сътрудничество. Имахме и предварителни доклади на Евроюст съгласно които мандатът ни позволява обмен и на лични данни. Сега тази агенция може да събира такива данни в хода на събеседванията с мигрантите, тогава когато данните са важни за разследването на престъпни деяния. Целта в тези случаи е борба с организираната престъпност или тероризма като работата ни в случая е заедно с националната полиция. Не бих искал да се простирам на широко, ще спомена и сътрудничеството с трети страни. Парламентът желая да бъде информиран за него, затова ще кажа, че ние разширяваме своята мрежа от служители за връзка, включва се и Нигерия. Нижер. Имаме и служител в Анкара. Подготвяме изпращането на такъв служител за връзка в Сърбия. Искаме да изпратим подобни служители и в северно и западноафриканските страни. Аз посетих Нигер преди няколко месеца. Присъствах на проява, в която участваха 25 африкански страни. Имах възможности да се срещна с мигранти, които са променили решението си и са искали да се върнат обратно от дома. Те са били спасени в пустинята, докато са били на път към Либия. Много интересно беше да разговарям с тях, да се срещна. Такива разговори са полезни за европейските органи. Ние се надяваме и с други страни да договорим подобни механизми. От пътуването ми до Нигер разбрах, че ние трябва да сътрудничим с такива страни, защото те също се притесняват за своята сигурност. Терористичните заплахи са разпространени из всички тези страни. Освен това има всякаква престъпна дейност, трафик на оръжие, на хора – на наркотици, включително и тези от Латинска Америка. Всички печелят от едно такова сътрудничество. Е, надявам се наистина, че Frontex и Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще изпълнят необходимите политики. Спирам до тук, мога да отговоря на въпросите ви. Благодаря, почитаеми колеги. Ние имаме много дълъг списък на желаящите да вземат думата. Нека го прочета. Стивенс, Mr. Coelho, um, uh, Mr. Lopez Aguilar, Mr. Kirkos, Mrs. Sargentini, Mrs. Guillaume, uh, Mrs Spinelli and Mrs Keller. That's it. Um... Това е списъкът. И господин Радев също иска да се изкаже. И госпожа Уинбърг. Добре, с това приключваме. Възможно е да се наложи да започнем следващата точка малко по-късно към 10. 10 минути след 11 часа. Заповядайте, давам думата на първия оратор. Благодаря, ще спестя време. I would like to thank you, Frontex, um, and... Първо исках да благодаря на Frontex и на всички, които работят в Frontex, защото ние имахме своята командировка и бяхме прияти много добре. Това беше първата ни командировка там след одобряване на документа мината пролет. Не бива да подценяваме колко е важна сигурността по външните ни граници. В това отношение ще кажа, че е особено важно да следим как работи агенцията как можем да помогнем, какви са очакваните нужди и как можем да контролираме работата на агенцията. Няколко кратки проблема. Ние чухме господин Леджери, чухме и комисията. Те говориха за бъдещите предизвикателства, успехи, може би. Чухме положителната новина, е, че има все повече кандидати от държавите членки, които желаят да работят в агенцията. Чухме, че има и все повече нужди от оборудване и обучение – така че служителите да могат да го използват. Разбира се, важно е не само колко са кандидатите за дадена позиция, но и това, доколко те са наистина правилните кандидати, тъй като понякога имаме при покриване или от една и съща държава се изпращат много кандидати за една и съща позиция. Ние нямаме нужда от това. Същото въжи и за необходимото оборудване – Използвам възможността да подчертая, че ние в Европейския парламент очакваме държавите членки да изпълнят своите обещания и да се включват в максимална степен, като покриват нуждите на агенцията. Тъй като дори да кажем, че сигурността по външните граници е отговорност на държавите членки, агенцията трябва да знае, че нуждите и са покрити. Същото въжи и за служителите на агенцията. Нещо, което научихме от мисията си е, че в Брюксел все още се спори за коефициента за корекция. Предполагаме, че той е заложен много ниско за тази агенция. Наистина бих предложил да се направи корекция. Защото не се ли направи, ще е трудно да се назначат необходимите хора и да има баланс. Националните институции също разбират, че е трудно да се стигне до предложение, което да отговаря на исканията на всички, но тук имаме доста голямо отклонение. Освен това, цените във Варшава са много различни от тези в останата част на Польша и ние трябва да помагаме на агенцията, за да може тя да стигне до правилните решения. Не бива брюкселските решения да пречат на бъдещата работа на агенциите. В хода на командировката си ние събрахме и много ценна информация, и устна, и писмена. Аз съм я предоставил на колегите. Мисля, че е важно да имаме добър информационен обмен. Това беше заложено и в първоначалния документ за агенцията. Надяваме се на добър, навременен обмен на информация, включително и на ограничена като достъп информация, тъй като много от нашите колеги работят със службите за сигурност и за брегова сигурност, те могат да получат такава информация. Общата ни цел е, че сигурността на външните граници е обща наша цел, водещ приоритет в този момент. Господин Леджери, ние сме готови да ви помагаме и очакваме бъдещото сътрудничество между парламента, съответно нашата комисия и вашата институция. Желая ви успех! Разбрах, че агенцията изключи споразумение с Польша за сградния фонд. Това е много важно с оглед на всичко, което агенцията ще трябва да си набави в бъдеще, за да работи ефикасно. Благодаря. Много съжалявам, колеги, че имаме толкова малко време, но за 11 часа сме предвидили друга важна тема, която дори да се позабави малко, не може да се позабави много господин Нидермюлер. Thank you very much, Mr. Leisure, for coming here and being with us this morning. I have two Благодаря много. Имам два сравнително кратки въпроса. Когато посетихме централата на Frontex, останах и изненадах на, от това колко са малки ресурсите относно за основните а, права, а този въпрос е от основно значение. А, според мен тази служба не, не работи особено добре. Затова искам да ви питам как вие оценявате работата по човешките права в вашата институция. Това е първият ми въпрос. Второ, през последните дни получаваме новини за физическо насилие, упражнено срещу мигранти на унгарската граница. Фронтекс обаче обяви, че няма информация за насилие срещу емигранти и бежанци на границата. Искам да ви попитам вие какво ще кажете по въпрос. Благодаря, Питър. Благодаря, че спази времето. Натали Гриспак. Благодаря, господин председател. От името на моята група искам да благодаря за презентацията на господин Лежери. Тя беше много конкретна, много подробно. Искам да благодаря за постигнатия напредък, който констатираме, да благодаря на неговия екип и че тази агенция действа по европейски маниер. Тя е важно европейско средство за да защити достиженията на Съюза, Шенгенската система, и европейските граждани. И за всичко това ви благодаря. Има много консолидирани елементи, вие ги подчертахте вашето представене, мобилизирането на резерв от служители, пилотни проекти, съвместна работа с други агенции и прочие. Моят въпрос първо се отнася до евентуални споразумения с трети държави. Говорите ли за споразумение Европейския съюз Либия? Какво точно имате предвид? Има в Йемен също терористични заплахи, има трафик на хора и прочие много е важно за нас да разберем какво точно имате предвид, защото гражданите много внимателно следят това, което става в Европа. И а, относно спазването на човешките права. например, това, което става на гръцките острови след сключването на споразумението с Турция. Има мигранти, беженци, които пристигат в клетки. Не зная дали Фронтекс очаква, участва в подобна организация на работата. Благодаря ти, Натали. наистина е много трудно. Само една мирна човек може да, да позволи. Много съжалявам. Биргит Зипел. Благодаря, господин председател. Първо искам да направя едно кратко изказване, тъй като Комисията тази сутрин каза, че ние сме били много бързи, приемайки този нов закон. Аз обаче не виждам страните членки да са също толкова бързи в прилага на това законодателство и показвайки резултатите, не са достатъчни да предоставят техническото оборудване, за което за какво говорим. Ние си казваме, че имаме нужда от наш нов законодателен акт, трябва да побързам и какво следва след това нищо по приложително положението. Ако е вярно това, което казват страничанки, да, разбира се, че те са готови да предоставят закрила на хората, които бягат от преследване и, е, и мъчери, но те също, те трябва да са готови да започнат работа и да покажат резултати в момента, в който бъде прият закона. Относно връщането, а, да, а, връщането трябва да бъде част от цялостната ни политика по убежище, но какви, на какви места връщаме хората? Имаме ли споразумения с държавите на происход или просто ги връщаме хората с посланието, че не можем да се справим с беженците и предоставяме на Либия и от останалите държави те да се справят? Господин Коелю. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Благодаря, господин председател. Два коментара, две поздравления. Първо към комисията за качеството на е, документите, за тяхната смелост и е, е, конкретната информация. Поздравление към господин Лижери, който ръководи агенцията. Госпожа Зипъл а, вече засегна въпроса, който и аз искам да поставя. Как изглеждат нещата за, а, с изпълнението на задълженията, които поемат страните членки? Какви човешки ресурси предоставят те? Какво можем да направим ние в Европейския парламент, за да реагираме на този проблем? Очевидно правната а, рамка е достатъчна, липсва политическа роля, а, воля. Втория ми въпрос е относно анализа очевидно липсва информация. В Португа... Португалия обикновено е обект на критика, защото не дава информация. Какво стана с информацията? Дадена ли е в последствие информацията, която не беше дадена предварително? Защото това е слабо място, трябва да знаем, за да знаем на къде да насочим усилията си. Госпожа Стивенс. Hartelijk bedankt voorzitter, hartelijk bedankt collega's. Ik heb благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги. Двама колеги вече се изказаха. Аз искам да благодаря на господин Личери. Хубаво е, че отбелязваме напредък. От друга страна е жалко, че някои страни членки все още не изпълняват задълженията си и че няма пълно действие от страна на Frontex. Искам да отправя апел сега трябва да бъде поета а, отговорността. И два кратки въпроса към господин Лиджери. Каква роля играе а, Frontex в момента при връщането когато Италия и Гърция отхвърлят молба за убежище? Как изглеждат нещата от процедурна гледна а, точка? Благодаря, госпожа Келер. Господин Лежари каза, че неправителствените организации помагат на трафикантите от а, Либия. А, наясно ли сте, че 40% от спасителните операции се провеждат от НПО, тъй като няма кой друг да ги проведе. Неясно ли сте с това? Втори въпрос, как, това, което попита и Питер, как гарантирате, че Фронтекс няма да участва в нарушаване на човешките права по или косвен начин? какво правите, ако има системни нарушения на основните права. Прекратява ли се операцията временно или постоянно, например тази в Унгария? Господин Лопес Агилър за една минута. Благодаря ви че сте тук. Благодаря ви за информацията и за готовността да обменяте информацията с Либе. Мнозина от нас следят много отблизо какво става след приемането на законодателните актове, следи развитието в Фронтекс и разполагането на 5000 служители по външните граници. Мнозина от нас обаче са загрижени за информационния дефицит. А, комисията ли бе целият парламент е изправен пред а, този дефицит на а, информация. А тази информация трябва да достигне до обществеността. Във всеки дебат повдигаме този въпрос в Европейския парламент. От отправят се обвинения, че някаква агенция упражнява съмнителни политики, оставя хората да се отдават в Средиземно море. Радикалите в парламента отправят такива обвинения. И сега моят въпрос е а, какво е направено за подобряване на отчетността и информацията от страна на агенцията, най-вече за дейността на отдела за човешки права, за да може обществеността да разбере, че вашата агенция помага да се спасят животи по външните граници на Европейския съюз, защото тези обвинения ги слушаме твърде често. Благодаря, господин Кърхоп. Господин Киркос. Госпожа Сипъл вече каза, че станахме е, свидетел на фиаското в Европейската служба за външна дейност. Каза се, че може да предоставите данните е, доста по-късно, затова пилотната операция ще започне през е, май. Имаме референдум в Турция, който е много важна стъпка, ще повлияе на миграционните потоци. Е, не искам да се е, срещнем тук пак през октомври, да кажем, че мисията в Егейско море се е провалила. Искам да поканя госпожа Грисбек – ако желае, да дойде в Гърция и да види, че ние не затваряме мигрантите в клетки. Това просто не е вярно. Госпожа Сържантини. Благодаря, господин председател. Искам да разбера малко повече за операциите по връщането на Фронтекс. Доколкото аз съм информиран, е, има връщане на мигранти към Афганистан от страна на страните членки. За какви връщания отговаряте вие в момента и как извършвате проверката на хората, които е, биват е, връщани? Защото страните членки са онези, които дават или не дават обежище. Е, вие сътрудничате в процеса на връщане. Как вие проверявате какви хора е, връщате и какви са възможностите на тези хора да обжалват? Втори въпрос във връзка с а, Северна Африка и Либия. Вие обучавате служителите по границата. Може ли да ни обясните вие каква роля играете в обучението на служителите от Либия и другите северноафрикански държави и как а, проверявате е, как се третират е, мигрантите. Имам предвид е, хората от Еритрея и положението относно техните права. Господин Кион. Благодаря. Аз ще продължа казаното от госпожа Ципел и въпросът е за капацитета, за човешките ресурси, за оборудването. Има ли недостатъци? в това отношение, в осигуряването на тези ресурси от държавите членки. Вие ни представихте този нов документ, който съдържа много информация. И на второ място въпроса за връщането. Има връщане към Афганистан, доколкото разбирам. Бихте ли казали за какви лица става дума? Сто операции са организирани от Фронтекс от влизането на регламента в сила. има ли случаи, когато случаи свързани с правата на човека са били вчетени за неоснователни, недопустими. Госпожа Спинели има думата. Благодаря. Искам да благодаря на доктор Леджери. И имам следния въпрос. Нещо, което ме притеснява. Шести параграф, алинея първа на 32 страница. Тук се посочва, че НПО посочват като привлекателен фактор операциите за издирване и спасяване което подпомага престъпните групи и трафикантите. Има ли насоки за следване от страна на държавите членки? Прави ли се разследване на някой НПО? В Белгия бяха отправени обвинения срещу лекари без граница. Госпожа Уинберг. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Леджери. атаките срещу Frontex се отроиха. Ние осигуряваме ресурси, персонал и прочее. Правим всичко възможно. 40% от спасяванията се извършват от НПО, които работят много близо до крайбрежието на Либия и те спасяват мигранти. Виждаме, че има някакво сътрудничество с трафикантите. Аз го прочетох в германски вестник и питам какво прави Фронтекс, за да се справи с този проблем, тъй като това означава, че трафикантите а, срещу тях няма никакви предприяти а, действия, те са безнаказани. В каква степен можем да помогнем бреговата охрана? И господин Радев има думата. Председател, уважаеми господин Леджери, от представената от вас информация ясно се вижда, че държавите по външните граници на Европейския съюз все още не са получили техническата и експертна помощ от другите държави членки, която е така необходима за опазване на външната граница на Европейския съюз. Тук искам да подчертая, че България, Италия и Гърция не могат да се справят сами без помощта на другите европейски партньори. В този контекст искам да попитам какви мерки смятате да предприемете, за да гарантирате участието на всички държави членки, предоставяне на техническа помощ и експерти за граничните държави? Искам да задам и втори въпрос. За пореден път Турция заплашва Европейския съюз, че няма да прилага споразуменията за миграцията от март миналата година, като ще пуска по 15 000 мигранти на седмица през България към Западна Европа. Какви мерки предприема Европейската гранична охрана за засилване охраната по българо-турската граница? Разработвате ли план за изварени действия с сегашното временно българско правителство? и какви мерки предприема Европейската комисия, за да гарантира, че споразумението с Турция ще се спазва от турска страна? Благодаря ви. Okay, we, um... Сега искам да дам думата на комисията, след това и на изпълнителния директор на Frontex. Беше поставен въпрос към комисията, затова искам да помоля господин Сифарт накратко да отговори на повдигнатите въпроси от госпожа Сипел и от други а, членове на комисията. След това ще дадем думата и на господин Пабрикс. И така, моля ви да бъдете кратки и да отговорите на директно зададените ви въпроси. Първия въпрос беше на госпожа Ципел за техническото оборудване, което все още не е осигурено от държавите членки. Европейската комисия виждаме, че има съществен напредък от страна на държавите членки да осигурят нужните ресурси за резерва за бързо реагиране, както и да осигурят кораби за презареждане и на хеликоптери. Що се отнася до споразумението с Турция, от гледна точка на комисията, това споразумение действа малко или повече, поне за момента. Знаем, че въпросът е доста политически, не знаем как ще се развие в бъдеще, но за сега то действа. Да, действително имаше много въпроси, но разполагаме, за съжаление, само с 5-6 минути. Моля ви да отговорите накратко на тези конкретни въпроси. Господин Леджери. Благодаря. Благодаря на унези от вас, които поставиха въпроси. По въпросите за основните права. Как виждам тази роля? Всички действия на агенцията са в рамките на законодателството на Европейския съюз. Те са нещо като конституция, тъй като в хартата за основните права е включено всичко. Ресурсите за службата по основните права бяха увеличени с 2,5 пъти през последните месеци, което съответства на разрастването на агенцията. Но в зависимост от потребностите ще има допълнително увеличение през следващия месец, през едните години, в зависимост от това какви дейности са необходими, колко жалби трябва да бъдат разглеждани. Беше поставен въпрос за Унгария, за Гърция. В Унгария при операциите на Фронтекс ние не сме били свидетели на нарушаване на основните права. Но аз, както мнозина от вас и НПО, знаят, че аз реших да не се прекрати операцията в Унгария, но сведох до минимум броят на разположените там гранични служители. Причината за това е на първо място, че е необходимо да сме там, да присъстваме, особено в по-деликатни ситуации. И ако отсъстваме из, изцяло, може би няма да може да отговорим на безпокойствата, които изразихте тук. Имаше и друг въпрос, на който сега имам възможност да отговоря. По сухопътната граница между България и Турция се извършва промяна и се пренасочват ресурси към границата между България и Турция от Централна Европа. Относно случващото се на островите, като директор на агенцията аз имам възможност да изразявам пред местните власти нашите безпокойства за хуманитарната ситуация на лицата, които пристигат на сушата. Агенцията не участва в подобно отношение, което беше описано тук, но съм имал възможност да чуя изразени безпокойства от представители на агенцията, които работят на място. Относно работните взаимоотношения с трети държави. Не говорим за международни споразумения, тъй като това са официални споразумения. Ние говорим за прилагане, мерки за прилагане, които попадат е, в е, обсега на споразуменията, сключени от Европейския, полити... Е, Европейския съюз и са част от външната политика на съюза. Африкански държави, като Нигерия, Нигерия, извинете, както и други, например Египет, Сенегал. С тях водим разговори. Те също имат потребности. Но ние не трябва да прилагаме общ подход към всички. Но трябва да работим по решаването на въпроси от общ интерес. От посещението му в Нижер разбрах, че те се нуждаят от обмяна на информация за заплахи за сигурността. Имам предвид незаконната миграция. Няма предвид това. Трафика на хора, който, което е престъпна дейност, може също да допринася за развитието на други дейности, престъпни дейности, като тероризма. Ние трябва да отчетем това и да видим как да ги впишем в международните ни е, връзки и отношенията ни. Относно прилагането на новия мандат, трябва да кажа, че много държави членки са изправени пред предизвикателства на национално ниво, но повечето от държавите членки повече от 25 от държавите членки редовно допринасят за редовните ни операции. Действително, техническото оборудване не е достатъчно. Често не е достатъчно. Затова ние сега обмисляме как по-добре да прилагаме новия мандат на агенцията, за да можем да я набавяме собствено оборудване. Държавите членки понякога изпитват трудности да реагират, тъй като темповете са много бързи и е необходимо да се постигне нужния баланс между високата скорост и ниската скорост и това е предизвикателство за агенцията. Като имаме предвид, че ние искаме всички да участват и да изпълним в неговата цялост мандата, който ни е възложен ние сме готови да пристъпим към изпълнение на някои изисквания, като например извършването на предварителна оценка и анализ на уязвимите места. Относно бързото реагиране, през април и май може да се поиска от държавите членки да дадат своя принос. Завръщането Има нови услуги, които се предоставят на държавите членки. Ние не сме като пътническа агенция. Frontex не е такава агенция. Може би някои от държавите членки гледат на Frontex като на пътническа агенция, но добавената ни стойност не е в това, а в изпълнението на споразуменията за реадмисия с трети държави, както и за по-доброто идентифициране на мигрантите. Мигрантите, които се връщат, са економически мигранти. И от първото интервю с тях е важно да се определи профила на онези от тях, които се нуждаят от закрила и онези, които не се нуждаят от такава а, закрила. Онези, които се нуждаят от закрила, се насочват към службите, а, които а, работят в тази сфера. Ние се сътрудничим а, много точно с а, ЕАЗО, така че ние ги насочваме а, според профила. Другите са економически мигранти. Те ни отговарят на изискванията за законно пребиваване в Европейския съюз и те трябва да бъдат върнати. Това е в центъра на дейностите по връщането. Но това е за националните власти. Има хора, които влизат в залата. Ако влизате в залата, моля ви да пазите тишина. Господин Леджери, Решенията за връщане са решения, които се вземат от държавите членки. Това са национални решения. И в операциите по връщането Frontex държи за пълно спазване на основните права. Ние наблюдаваме операциите по връщането, гарантираме, че се осигурява медицинско обслужване на лицата, които се завръщат, Също подобряваме обучението на служителите, които ги изкортират, за да може а, да се спазва достоинството на хората. Беше поставен въпрос за ролите на НПО, както и на някои, би казал, неидентифицирани групи. Знаем, че някои НПО, те са част от консултативния ни форум, имаме канали за комуникация с някои от тях. Аз вече съм се срещнал с техни представители, някои от тях си сътрудничат с правоприлагащите органи, с Frontex, италианските власти, но след лятото на 2016 година има някои неидентифицирани групи, които твърдят, че са НПО, и те не трябва да водят до това да се захранва криминалната дейност. Необходимо е да се постигне баланса между спасяването на човешки живот, което е приоритет по хуманитарни и юридически съображения, това е наше задължение, но Тези престъпни организации в Либия не трябва да имат достъп до тези канали, тъй като а, мигрантите са жертви. Когато се срещнах с мигранти в Йемен, те подчертаха, че са жертви. Някои от тях се завръщат от а, Либия към Нигер, някои искат да се завърнат у дома си. Това, което чух, е, че те искат да се намери решение да бъдат социално и економически реинтегрирани в местните общности. Това е много по-широко от ролята възложена на Фронтекс, но това е въпрос, който трябва да е на вниманието на Европейския съюз. И това е също свързано и с спасителните операции. Тези операции също се осъществяват не само в по море, но и в региона на Сахел, в пустинята. Благодаря, господин Лиджери. Ще дам думата на господин Пабрикс за, за кратки заключения. Yeah, yeah, the, uh, sur le, le... Относно жалбите, и механизма за разглеждане на жалби. Имаше една жалба, която беше намерена за неоснователна от служителя по основните права от сирийско семейство. Е тази жалба. Няма да навлизам в лични данни. Това се отнасяше за сирийско семейство което беше върнато в Турция от гръцките острови в рамките на декларацията Европейски съюз Турция. За останалите случаи, които са били обявени за недопустими от служителите по основните права, тези служители имат автономността да разглеждат документите така че трябва да поискаме от тях да ни дадат информация за това, защо и кои моби са били отхвърлени. Бих искал да <clears throat> имаме възможност да поставим някои допълнителни въпроси и съжалявам и се извинявам на колегите, както и на господин Леджери, до господин Пабрикс и на онези, които участваха в мисията през февруари че не разполагахме с достатъчно време, но ние ще обсъждаме отново привеждането в действие. Господин Паврикс, само няколко заключителни думи. Един коментар и заключение. Що се отнася до въпросите, свързани с дейността на държавите членки и осигуряването от тяхна страна на служители и оборудване, Бих казал, че държавите членки полагат максимални усилия, но ние искаме да видим по-бързи действия. Затова бих предле, предложил, нека да одобрим повече разходи за засегнатите страни, тъй като държавите често не разполагат с техниката, която се търси от Фронтекс. Въпросите също ни показаха, че е необходимо да имаме непрекъснат обмен на информация между Европейския парламент и Фронтекс, тъй като така ще имаме и по-добро разбиране за случващото се. Ще можем да поставяме верните въпроси, да получаваме верните отговори. Благодаря ви много, господин Лиджери, за възможността да ви зададем въпроси и да получим вашите отговори. Ние очакваме да продължим доброто сътрудничество, тъй като ние имаме обща задача за гарантирането на сигурността. Това е виш приоритет за Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря на всички. Считаме доклада на участниците в мисията в Централата на Фронтекс за одобрен. Сега преминаваме към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 Dear members, uh, dear speakers, ladies. Уважаеми членове, уважаеми оратори, дами и господа, много ми е приятно да ви поканя на тази размяна на мнения относно демокрацията и справедливостта в Румъния. Нашето заседание се следи в интернет и всичко се записва. Освен това, Органите на парламента се съгласиха да отпуснат и снимачен екип. Те ще присъстват по време на размяната на мнения. Като последващо действие след пленарното решение от 1 февруари 2017 година, координаторите на политическите групи в Либе решиха на заседанието си на 13 февруари да организират като първа крачка размяна на мнения в комисията Либе – по този въпрос. На заседанието си на 13 март 2017 година бюрото даде своето разрешение да проведем размяната на мнения с поканените експерти. Искам да подчертая, че координаторите съгласуваха списъка на ораторите и дневния ред за тази размяна на мнения чрез писмена процедура на 15 март. Сега ще дам думата на нашите оратори. Всеки от тях ще има 8 до 10 минути. Ще трябва да следим строго за времето, за да има наистина справедливост. Всеки трябва да се съобрази с даденото му време. Пак казвам 8 до 10 минути най-много, след което ще има време за дебат. Не забравяйте, че сме предвидили час и половина, така че ще трябва да имате предвид, че различните групи ще трябва да ограничат времето за изказвания. Първо поканвам господин Тодорел Тоадер, министър на правосъдието на Румъния. Той разполага с 10 минути. Заповядайте. Domnule președinte, Doamnelor... Господин председател, дами и господа. Ще започна своето изложение като изразя от свое име и от името на правителството на Румъния нашата съпричастност към всички жертви на терористичните атентати, извършени миналата година. Ние мислим за хората, които загинаха и за техните семейства при тези злополучни обстоятелства. Господин председател, дами и господа, за мен е наистина чест, че бях поканен. Чест е, че мога да участвам в днешния дебат. Бих искал да благодаря на организаторите за тази покана. Преди да навляза по същество, ми позволете да направя някои важни оточнения. Аз съм министър на правосъдието на Румъния от един месец. Както виждате, от съвсем скоро. Никога не съм бил член на политическа партия. Имам обаче 31 годишен опит. Бил съм адвокат, бил съм прокурор, бил съм 10 години съдия в Конституционния съд на Румъния. Освен това съм титулярен член на Венецианската комисия. От академична гледна точка трябва да кажа, че съм участвал в множество педагогически дейности, аз съм преподавал в университета, започнах от асистентска степен, след това станах професор и накрая ректор на университета в Яши. Първия университет, създаден в Румъния след 1859 година. Ето, това е моето професионално представене. това е опитът, който съм натрупал – и това мога да предложа и на системата на правосъдието. Мога да кажа, че като министър на правосъдието бих искал да представя почтено и коректно ситуацията в Румъния. Аз съм абсолютно убеден, че ние трябва да отразим коректно съдебната система на Румъния, да направим тъй наречената рентгенова снимка. Само така ще знаем какво е необходимо да се случи, за да бъдат защитени наистина правата и свободите на гражданите и да се координират всички механизми на правовата държава. Трябва да кажа, че има доста проблеми. По всички от тях можем да говорим надълго и на широко, но за да бъда кратък, ще представя следните идеи. Румънското законодателство непрекъснато се развива по един динамичен и необратим начин. Динамиката, въпреки някои синкопи в законотворчеството, е наистина впечатляваща и, както казах, законотворчеството е необратимо – За жалост обаче, нашият проблем е тъй наречената законодателна инфлация. Моето лично мнение е, че имаме твърде много закони. Те са толкова многобройни, че няма как да се познават, те са трудни и за тълкуване, дори от страна на юристите да не говорим за обикновения гражданин, който трябва да спазва закона. Практиките ни не са единни. Имаме, разбира се, и механизмите за корекция, например Върховния съд, който постановява своите предварителни решения. Имаме и Конституционния съд с тълкователните решения. Целта е наистина да имаме единност в съдебната практика. Подобно на всички държави, ние имаме Конституционен съд. Макар, че знам, че в някои държави Върховният съд е този, който проверява конституционно съобразността на законите. Целта на Конституционния съд е да проверява дали законите отговарят на Конституцията. Също така се проверява дали има решения на съда, които не са транспонирани в законодателството. Това се случва, когато законодателният орган не е направил необходимата законодателна промяна – има и проекто закони, по които работата е започнала, но не е завършена. Като министър, моята задача е да направя така, че цялото законодателство да отговаря на решенията на Конституционния съд. Ние започнахме проект по завършване на транспонирането на всички решения. В нашите затвори имаме 27 240 задържани. Изправени сме пред неприятната перспектива да бъдем предмет на решение на Европейския съд по правата на човека. Според този съд Румъния не зачита правилните условия за лишаване от свобода. Освен това се разглеждат и условията за помилване. Според мен проекто закона трябва да се отложи. Първо трябва да се помисли за допълнителните мерки. Помилването не е някаква панацея и то няма да реши трудностите с нарастването на бройките в затворите. На мен ми се иска този дебат да се проведе с комисията на по-късен етап, за да вземем необходимите мерки. Освен това, Започнахме работа, така че всички институции по механизма за сътрудничество и проверка да обединят своята компетентност и да отговорят на изискванията на този механизъм. Според мен условията по този механизъм не са обективни. Някои от тях всъщност е, се основават на показатели, които непрекъснато се променят. И ние бихме искали в крайна сметка този механизъм в даден момент да се отмени. Аз съм готов, разбира се, да отговоря на вашите въпроси. Като министър на правосъдието мога да кажа, че съм поискал от всички държавни органи да се съобразяват със своите конституционни прерогативи, тъй като структурата на правовата държава е добре замислена, тя е позната, но трябва и да се зачита. Когато това не се случва, държавните органи могат да надхвърлят правомощията си, така както ги е предвидя Конституцията, и да навлязат в мандата на други органи. Казвам го, тъй като това е и основната причина за моето присъствие тук – мисля, че това се случи с прословутия указ 13 от юли мината година, одобрен от парламента, отхвърлен след това. Необходимо беше всички граждани да бъдат убедени, че този указ е отменен и няма да има решение – за противоконституционност. Така че този указ 13 е отхвърлен. Самият указ не е проблем. Тук проблемът беше в процедурата, начина на приемане на указа. Обществото реагира, защото указът беше одобрен към 10-11 часа вечерта, нещо, което не е обичайно. Правителството обаче не можеше да позволи указа да влезе в сила на датата на публикуването си в Държавен вестник. Беше предвиден един срок от 10 дни до влизането, ми, влизането му в сила. Може би от тук възникнаха някои подозрения, но тук не става дума за никакви опити да се законотворчества на тъмно. Като говорим за развитието на правовата държава, трябва да кажа, че Националната дирекция за борба с корупцията разследва министрите, участвали в приемането на този указ. Председателят на Сената реши, че директора на антикорупционната комисия всъщност е, си е присвоил правомощията на друг орган. За това Конституционният съд беше сезиран. Целта беше да се провери дали тук няма правен конфликт. и дали съответният директор е надхвърлил своите правомощия, като си присвоява правомощия на правителствата. Така се стигна до решение, което много ми харесва. То е принципно. Става дума за това, че законодателят има правото да прецени доколко е подходящ един проект до закон – но няма правото да преследва съдебно министрите за това, че са решили да приемат даден указ по определен начин. Според съда тук има правен конфликт. Така всъщност можем да кажем, че ще имаме необходимата съдебна практика в бъдеще. С други думи, прокурорите няма да имат право да преследват министрите за приемането на даден акт. Всеки орган трябва да знае какви са конституционните, конституционно ограничените му правомощия. Благодаря. Много ви благодаря, господин министр. И сега ще чуем следващия оратор Ливио Аврам, заместник редактор на Адеварул. Коперта ваш кога? Шимарит. Трети спец... Е, благодаря, господин председател. Дами и господа, Искам да ви запозная с критите с тази извареден указ от моя гледна точка. Тук е портфейла ми, тук ми е програмата, тук държа парите си. Ето, аз съм тук на този диапозитив. Имаме правителство, парламент, и аз а, а, давам пари на всички власти, до кмета включително. Защо? Защото така постановява закона а, и защото няма гаранции, че онези институции, които получават парите ми, няма да ги отклоняват, а че ще ги управляват както трябва в обществен интерес. Между тези лица и мен е законът, силата на закона. Моите пари могат да бъдат откраднати под една или друга форма, но това трябва да води до наказания. Например, ако има злоупотреба с власт, трафик на влияние, корупция и прочее. И така, ако има такива правни гаранции, аз спокойно мога да давам тези а, пари и да действам както всички дисциплинирани дънакоплатци. Но без а, никакви обяснения, за една нощ румънското правителство направи нещо, което не можехме да си ги представим. Прие един законодателен акт, един указ, който има задължителен характер, а, което уврежда гаранциите, че нашите пари ще бъдат защитени. Това беше за цел да се узакони конфликта на интереси. И аз се питам, как е възможно всичко това? Законът ме задължава като донакоплатец да внасям данъци. От друга страна, се приема закон, който дава свобода на тези, които искат да присвоят тези средства, да го направят. Бяха проведени избори преди около 4 месеца. Чухме всякакви обещания в предизборната кампания но бяха направени такива сериозни промени в закона, законите. Тоест е, е имало някакви скрити намерения и тези намерения бяха приведени в действие веднага след изборите. И виждате в какъв капан попадаме. и тези клопки не могат да бъдат избегнати. Но тази клопка е била подготвена отдавна. И бяха дадени а, различни нелегитимни обяснения. Единственият отговор, който получихме, а, е следния. Защото така е искал правителството. Този отговор стана легендарен, той ще влезе в фолклора, тъй като в рамките на една пресконференция министърът повтаря това 24 пъти. Мнозина от румънците доказаха, че те не се подават на манипулации и стотици хиляди дисциплинирани дънокоплаци се превърнаха в протестиращи. Историята е много дълга. Беше сезиран пет пъти съда по този декрет и Конституционния съд не каза нищо по онова, което най-много ни вълнуваше. Дали това, което прави правителството е добро, лошо, или може да се нарече с друго име. По време на кризата Конституционния съд обаче не се произнесе по този въпрос. И така, ние останахме без институционална закрила. И за това хората имаха един изход, а именно да излязат на протест за отмяна на указа. Румънците излязоха на улиците. Но за кратък период а, законът беше отправен към парламента. И парламента не предприе нужните действия когато отстъпи правителството, беше представен проекто закон в парламента, който отново отслабва нашите права. Има технически проблем с диапозитива. Е, май дати, слайд. Слайд. Слайд. Моля, минете на следващата страница. Опитайте още веднъж. И целта на тази законодателна инициатива беше да бъдат защитени парите ни. Парламентът каза, да, не ви харесват реакциите на правителството, няма проблем, парламентът ще направи същото, просто защото така иска. Какво ще направите? И отговорът на румънците беше, ще продължим протестите. Тази криза ни е показа още нещо интересно, че отславането на закона не се отнася само до мнозинството, което подкрепя правителството, но и се подкрепя от опозицията, от някои партии, които са част от опозицията и които имат проблеми с закона. И така парламентът можа да наложи своята воля румънците нямаше какво да направят до 20 е, до 2020 е, трябваше да остане така. Е, но те, естествено, не могат да останат на улицата 4 години. И това е положението към момента. Румънците протестират, парламентът си работи. Беше поставен въпрос, кой е въпросът, който най-много ви хареса. И беше разпространено на тази снимка. Министър-председателят беше казано, че не е трябва да наложи това решение че това и има това послание министър-председател обърнато към министър-председател. Трябва да се дал дрепtate примului министру. Да. Извинете, казва председателят. Моля да не се ръкопляска а, по време на разискванията в комисията ни. А, вие много слайдове ли имате, защото изтече времето ви за изказване? Очевидно, министър-председателя се шегуваше, но това, което виждаме в Румъния, съвсем не е шега. Виждаме, че сме уязвими, че сме заложници на онези, които сме избрали. трябва да се наложи отговорно поведение към не само моите пари, а към на останалите романци, както и към вас, като европейски дънакоплаци. Европа трябва да изисква от Румъния да спазва законите. Мисля, че всички румънци споделят моето мнение. Аз съм тук, за да кажа от името на тези хора пред вас, че е необходимо да се предприемат мерки. Um, за последен път ще кажа, че това не е форум а, и да разискване, на което е позволено да се аплодира. Имаме правила, моля да ги изпазвате. Бъдете дисциплинирани. Не бих искала так, да има, не бих искала да има такава реакция. Следващият оратор, Виктор Алистир, изпълнителен директор на Transparency Румъни. Той има думата за 8 минути. А, уважаеми колеги, времето за изказване не е ориентировочно, то трябва да се спазва точно. Опитайте се да се вместите в 8 минути. Е Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Мисля, че това е отлична възможност да говорим най-общо за случващото се в Румъния и не само в Румъния, в целия Европейски съюз. Ако ми позволите, ще дам нашата перспектива. В Румъния има огромна поляризация – и не се води много диалог. Всъщност това е диалог, при който никой не слуша другия. Според мен комуникацията е много пристрастна и се представя по начин, който изменя реалността. Най-доброто, което мога да кажа е, когато говорите за Румъния, да се допитвате до експертите, за да разберете какво точно се случва. В Румъния има поляризация. Не може да се говори за обективност. Не може да се разчита само на пресата. Трябва да се разчита на официалните документи. Само така може да се знае какво точно става в Румъния и само така комисията ви може да изготви становище. Ние сме организация на гражданското общество, в която членуват множество държави. Румъния е правова държава. Тя трябва да гарантира върховенство на закона и права на гражданите, предприятията, това е първата ос. Втората ос е гаранция на гражданските и економически свободи. При изпълнението на тези две условия можем да кажем, че обществото наистина функционира по правилата на правовата държава. Ако обаче се установи, някакъв недостиг, някаква празнота, тогава не можем да кажем, че има работеща правова държава, по-скоро нещата клонят към диктатура. В конкретния случай с Румъния. Мога да кажа, че през последните 10 години Румъния положи огромни усилия да се превърне в държава членка на Европейския съюз. Тя създаде силни институции, за да може да даде гаранции и да изпълни своите обещания като член на Европейския съюз. Разбира се, никой не е защитен от това да бъде разследван. Всичко останало са лозунги. Ние имаме институционална, законодателна, процесуална рамка. Не може да кажеш, че си над закона и няма да бъдеш разследван. Румъния е единствената държава членка, където 8 от президентите на футболни клубове от първа лига бяха осъдени. Това не се е случвало никъде другаде. Иначе ние говорим за корупцията по други места, но само в Румъния се случи това. Румъния има всички необходими механизми, за да гарантира спазването на европейските норми и ценности. Разбира се, Румъния е и демокрация с много партии, с битки между партиите но вижте и какво се случва във Франция. Сега пред президентските избори ставаме свидетели на какви ли не скандали. Вижте и финансирането на предизборната кампания в Обединеното кралство. Има и скандали около германския канцлер – Румъния не е единствената държава. В Румъния има корупция, но Румъния се бори с нея. Това искам да подчертая. Как реагира държавата на корупцията? Ние разполагаме с сондажите на Евростат, имаме и проучванията на общественото мнение, ежегодно също се правят проучвания – всички те показват, че гражданите се притесняват заради корупцията и искат да се отърват от нея. Следователно, правителството разбра, че е необходимо да се работи много опорито. Бивш премьер също е обвинен, все още няма присъда но така или иначе въжи презумцията за невиновност в този случай. Санкциите в Румъния също бяха направени по-строги. Разбира се, ако някой нещо ти открадне, не можеш да се оплачеш, ако си оставил прозорците и вратите отворени. Не, трябва винаги да се работи по превенцията. За жалост не е постигнато много в отношенията между гражданите и администрацията. Има само санкции. И темата за борбата срещу корупцията се монополизира от тези, които налагат санкциите – като правим анализ на събитията в Румъния, трябва да имаме предвид, че тревожното са не разследванията. Разследванията протичат както трябва. Но проучванията показват, че над 70% от румънците смятат, че корупцията е един от основните проблеми. Предстоят местни избори. Трябва да кажа, че миналата година в един от големите градове в провинцията се проведоха местни избори. Имаше разследване срещу кмета там. Той беше обвинен в корупция и превентивно задържан. Въпреки това за него гласуваха 89%. Така че го има и този проблем. Борбата срещу корупцията от една страна и това какво знаят гражданите. Всички партии злоупотребяват с това. Те говорят за злините на своите врагове, но никога за това, което се случва в собствения им лагер. Това е вредна практика и мисля, че в бъдеще ще има опасности. Би трябвало обществото да не се разпада, да бъде по-единно. През януари и февруари указ номер 13 беше подробно обсъден в медиите. След това указът беше отменен. Но така или иначе този указ показа, че правителството не познава достатъчно добре гражданите, Има доста подробности, за които може да се говори, но така или иначе ще се направят изменения. Председателя напомня на оратора, че трябва да приключи. Ораторът. Ние трябва да следваме решението на Конституционния съд. Необходимо е да има превенция и да се борим срещу корупцията. Това е важна юридическа и економическа тема, не може да се монополизира политически, освен ако не предлагаш някаква альтернатива. В противен случай се оказва, че ти не се съобразяваш със своя мандат – Благодаря и сега давам думата на Габриел Лучано, професор в университета на Букурещ. Uh, Аз а, мисля да а, говоря 10 минути, защото колегата се отказа от част от своето време. Виждам, че се опитвате да прокарате някакво друго правило, но има едно правилата, които се спазват тук, са тези на Европейския парламент. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, искам да се представя с няколко думи. Както и вас, аз имам своя професия. Аз съм професор по философия от университета в Букурещ. Също писател. И съм а, ръководител на една от основните а, издателски къщи в Румъния. През последните години обаче аз ще говоря в качеството си на а, гражданин. От 1990 година, първата година след падането на комунизма, аз участвам в работата на групата за социален диалог и представлявам гражданското общество в този формат. Дами и господа, вие сигурно знаете руската история, за един руски ловец, който е тръгнал да ловува а, а, без а, пушка, защото а, тя е била използвана от поредица животни в а, а, гората. И това може да се използва като образ за новата румънска история. а, всичко а, това да се а, включи в а, един общ кюб. Моята страна е от 10 години член на Съюза. Аз нямаше да дойда тук, ако не считах в моята страна сериозно са застрашени демократичните ценности. Сегашната Румъния искам да я представя в хиляда думи. Искам да ви представя ситуацията в моята страна в пет точки. Първо, моята страна се намира на последно място по нови го класации в Европейския съюз поради корупцията. От 2000-та година, след идването на власт на министър-председателя, който беше първият министър-председател, осъден за корупция. всяка година виждаме, че се разпилява бюджета на страната чрез използване на неправомерни начини за провеждане на търгове, и всичко това отива в джобовете на семейства на политиците. И така се обогатиха много хора по неоправдан начин. Никой не може да каже колко милиарда евро са били откраднати в Румъния през последните 27 години. От преди повече от 10 години Националната дирекция за борба срещу корупцията беше създадена и през последните 4 години се ръководи от Кубеши тази институция. Води разследвания за десетки политици. Тази дирекция за борба с корупцията за 2015 година съобщава, че а, са били изразходвани 431 милиона евро под формата на подкупи. Това обхваща всички нива на властта, и изпълнителната, и законодателната, и съдебната. Коалицията на АЛДА от 2007 година също постигна резултат, който беше само с участието на 18% от гражданите и никой не постави по въпрос това. Драгно, който е ръководител на партията на социал-демократите, беше също засегнат. лидера на АЛДЕ беше съден за, погре... за фалшиви документи. Има двама души в парламента и от двете камери на парламента на Румъния, които също са наказателно преследвани. В новото правителство членовете не са избрани по тяхната компетентност. и те са изпадали многократно в неудобни ситуации. Основната идея е тези осъдени лица не стигат до затвора. 20 членове на партията или са вече осъдени, или са наказателно преследвания. И така Алде започна малдата си чрез директна атака срещу правосъдието. Декрета, който беше а, прият от правителството, чрез което се опитваше да, а, да а, отслаби законодателството за борба с корупцията, за да може а, да бъдат унивинени двамата представители на парламента. Това са фактите, затова хората излязоха на улицата в Румъния. Много журналисти също участваха. Искам да спомена а, някои от тях. Пандуази, например. Всяко лице, независимо с какво се занимава, има политически и морален дълг да играе своята роля и да следи за това, кое, какво прави, правят управляващите. Това е основна задача на гражданите. На следващо място, къде се намираме в момента? Лидио Драгна, който е сегашният председател на Камерата на представителите иска да избегне затвора и да запази богатството си. През последните е, години, през последните месеци стана е, ясно, че това е така. Да започна с президента Илинеско. Той беше архитекта на крутите мерки, после Анастасе, Понта, който а, беше обвинен в плагиатство, както и, и представянето на фалшиви документи. Всички те са грабели Румъния, една от най-бедните държави в Европейския съюз. Сега те искат да могат да запазят богатството, което са натрупали чрез кражба. И искат да ограничат работата на Националната дирекция за борба с корупцията. Ние чуваме, че има искания за отстраняването на ръководителя на тази дирекция, госпожа Ковеши. Това е нещо като битките представени в детските приз... приказки, борбата между доброто и злото. От една страна са социалистите а, и някои бизнесмени, а от другата страна е младото поколение. Председателят. Само за да е ясно, министърът има 10 минути, всичко останали имат по 8 минути. Просто искам да ви помоля за заключителни думи. не се изнервите, просто завършете не страница, а няко... едно изречение. Everything is important, just one okay. sentence. And... de altă parte, avem generația celor... От друга страна, е младото поколение между 20 и 40 години, които не бяха заразени от национализма на Челшевско. Представителите на това поколение, някои от тях присъстват в тази зала, са носители на съвременната демокрация и нейните ценности. Те са тези, които са на улиците, които са или интелигентни, динамични, не се подават на манипулация. В Румъния имаме бърз интернет. Каква е връзката между бързия интернет и тези протести? Очевидна е тази връзка. защото по този начин а, можаха да се мобилизират бързо хората с конкретна цел, а именно борбата срещу корупцията. Ако може за 8 минути, последния ретор, господин Биро. Благодаря ви. Казвам се Атила Биро. Представлявам неправителствена организация, която обединява разследващи журналисти. Ние работим по проекти за климата и други. Бих искал да ви запозная с перспективата на разследващите журналисти. Ще говоря за международния и местен контекст. Нашите проучвания показват, че корупцията не е локализирана тъй като организираната престъпност не признава граници. Тя просто използва корумпираните политици и се берат пари. Нейните методи са все по-усъвършенствани. Те успяват да прикрият незаконно придобитото богатство. Мога да дам пример с нещо съвсем скорошно – той излезе и в международните медии. Беше проследена една руска схема, в която бяха замесени над 20 милиарда долара, след това инвестирани в луксозни автомобили, вили и почивки – като бяха използвани политици в Румъния и други страни. При нас, например, се оказа, че са продавани продукти, но тези продукти са били всъщност размити допълнително с течно, за да се спести Лошото е, че те бяха продукти за болниците и хората пострадаха, тъй като вече веществото нямаше необходимите свойства. В Букурещ ние открихме и една мрежа за трафик на лекарства срещу спин и диабет. В тази верига участваха и лекари, и пациенти, по този начин отново румънците бяха обвинени, че са лоши, не много далеч от столицата. В Карпатите обаче се оказа, че австрийска компания незаконно сече дърветата и след това произвежда едни много красиви мебели. Това се оказва възможно, тъй като местната съдебна и полицейска власт е част от тази мафия. Аз бях сред журналистите, провели разследването. Ние установихме, че местният орган, който е трябвало да сложи край на тази сеч, е бил сезиран от некорумпираните избрани политици но нищо не е направено. След това парите, разбира се, стигат до данъчни райове, офшорни зони, използват се за подкупи и се получават какви ли не противозакони отстъпки. Стига се и до Израел. Ние проследихме една мрежа на политици и високопоставени служители, финансирани именно от тези съмнителни персонажи – При панамските досиета също видяхме, че има румънски бизнесмени, които са прехвърлили своето незаконно придобито имущество към такива данъчни райове. Но дори когато това стана известно, румънското правителство не предприе действие. Мога да ви кажа, че аз самият по попаднах на човека, който регистрира такива офшорни компании. От него разбрах, че всяка седмица му се обажда някой, става дума за борсови посредник – Обажда му се политик и казва, например, но аз имам 20 милиона и искам да ги инвестирам някъде сигурно, където не може никой да контролира сумата. От 90% от клиентите на този борсови агент всъщност са от криминалните мрежи. Виждате, че очевидно тук има сходни схеми. А именно разчита се на хора, които нямат никакви скруполи да се краде от обществените средства и след това да се избегне наказанието. Така че ако се чудете защо румънците излязоха на улиците, отговорът е прост. Години наред политиците и бизнесмените в Румъния крадяха от държавния бюджет безнаказано. И след това изнасяха капиталите в чужбина. Мога да ви дам неотдавнашен пример с политик, който ходи на вакансия в Бразилия заедно с собственика на дружеството, което всъщност успя да унищожи бюджета на националната железница. Благодаря. Okay, we now, um, turn to... and... Добре, сега е, ще започнем е, дебата с членовете. Само на четирима е, членове ще дам думата и те, членовете на комисията ще имат предимство пред заместниците. Имаме само 20 минути за цялата тази процедура. Има огромен списък за желаящи да се изкажат. Както се разбрахме преди заседанието, ще започнем с координаторите. Ако в комисия Либе започваме с госпожа Мецела две минути, колкото може по-кратко. Всички останали оратори ще получат по една минута време за изказване за НП. Госпожа Мецела. Благодаря, господин министър, за това, че сте тук. Благодаря на всички, които говориха. Искам да подчертая, че това е дебат, който задължително трябва да се проведе в тази комисия. А, някои колеги казаха, че това е национален въпрос и не желаях този дебат. Не съм съгласна, защото Румъния е Европа, Европа е Румъния. Корупцията е тема, която се разисква в Европейския съюз. А нарушаването на върховенство на закона в една страна членка не може да се наблюдава с бездействие. Искаме в Европа да има система за превенция и предотвратяване на корупцията. Не можем да игнорираме пус протеста на цяло едно поколение е, в Румъния. Тези хора излязаха на улицата, за да ги а, видим и, и те ни показаха а, какво точно представлява Европейския съюз, какво защитава Европейския съюз, а именно демокрация, справедливост, върхов, върховенство на закона. Това не са а, абстрактни академични концепции, това са неща, за които хората се борят и на които хората държат. Всяка страна членка трябва да се придържа към тези водещи принципи на Европейския съюз. Не е, добре е, просто да оставим нещата да отминат, да ги възприемем просто като заглавия в медиите. Това е повод да действаме, защото в противен случай ще предадем нашата мисия тук. А, завършвам с това, че това не е дебат за Румъния, това е дебат за нашите основни принципи, водещи ценности и за бъдещето на европейската интеграция. Защото не желаем хората, ако искаме хората да продължат да вярват а, в Европа, трябва да, а, да, да, да научим един урок. А именно, че това ще постави под въпрос европейската демокрация. За групата на социалистите и демократи госпожа Сипел. Нека да започна с това. Има ли корупция в Румъния? Да. Румъния постигна ли напредък през изминалите години в борбата срещу корупцията? Да. Настоящото правителство показва ли воля да продължи борбата срещу корупцията? Ето това е въпроса, който обсъждаме днес. А, бих а, е, искал да, да получа конкретни факти и отговори вместо а, е, мъгляви политически изказвания и история. Нека да споделя с вас някои факти. През януари румънското правителство а, е, беше готово да а, амнистира а, затворници с присъди до 5 а, години. А, а може някой да обясни дали а, тази амнистия се предвиждаше за всички а, а, престъпления или само за някой? Второ, а, има критика а, за това, че това правителство възнамерява в бъдеще свои законодателни актове да спре да санкционира каквато да била форма на, а, на корупция. Може ли някой да отговори на въпроса дали това наистина е така или има няколко нива на санкции за различни нива на корупция? Трето, чух нещо, което не съществува в германската система, а именно злоупотреба със служебно положение. Може ли някой да обясни какво означава това и как ще се санкционира? И последен въпрос, свързан с условията на а, а, при които живеят лишените от а, а, свобода. Препълнените закони наистина са а, проблем. Може ли някой, може би министър, да ни информира а, че освен амнистията, дали има и други мерки за борба с лошите условия. За ЕКАРЕ Хелга Стивенс. Благодаря. Уважаеми колеги, като а, външен човек а, трябва да кажа, че е трудно да се проследят а, събитията в Румъния. А, получавам информация, но все пак е добре, че водим този дебат. Е, бих искала да реагирам на това, което чух. Е, е, стотици хиляди са излезли на улицата, за да демонстрират заради указ, прият сред нощ и оповестен на тайно заседание. Това означава, че има не само проблеми с комуникацията, а и че има много скрити задколисни причини. А, това ли? Това ли е нормалната процедура в, в румънския парламент. Чух, че в Румъния се води успешна борба срещу корупцията, но чух също така и критични а, а, гласове. Трябва да искам да попитам как се дефинира правовата държава. А, не, нищо не трябва да се решава на тайни заседания, не бива да има и пълна амнистия за всички затворници. Мисля, че по такъв въпрос трябва да се проведе обща дискусия в двете камери на, на парламента. Продължава да действа механизма за сътрудничество и проверка между Европейския съюз и Румъния, така че ще следим внимателно. Благодаря. За Ауде Натали Крисбек. Oui. Merci. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха на всички гости, които дойдоха, за да ни предоставят информация за тежкото положение в Румъния. Съжалявам, този списък не е толкова представителен за политическото равновесие в Румъния. И аз внимателно ще следя дали колегите ще могат да се изкажат, въпреки че не са членове на комисията Либе, за да може да се гарантира този баланс. Това не е дебат, който се води между румънци. Това е дебат, който засяга всички европейски граждани. Предвид на трудностите, които са на лице в други държави членки, това са въпроси, които се задават всички европейски граждани за функционирането на институциите, за независимостта на съдебната система, за неутралността на тези институции и за работата на правосъдната система. Това са въпроси, които се разискват и в днешния дебат. Въпрос към министъра. Вие казахте, че има динамично развитие, има трайни институции в Румъния. Искам да разбера как се гарантира разделението на властите. Прокуратурата изглежда в Румъния участва в тясно сътрудничество с службите за разузнаване, дали има някакво разделение на функциите. И следващия ми въпрос е към комисията, тъй като това е европейски дебат. Ев... Румъния е държава членка, има и други държави членки, за които се отнасят тези въпроси. Можете ли да кажете какъв напредък е постигнала Румъния от влизането си в Европейския съюз. Действително много неща са направени, но остава още много да се свърши. Бих искала да разбера, кои са приоритетите от гледна точка на Европейската комисия по тези въпроси, свързано с функционирането на институциите и на съдебната система в Румъния. Уважаеми колеги, с поглед към часовника закъсняваме заради едноминутното мълчание. Ще имаме превод само до, до 12.40. ще, е, ще ще съкратя списъка на желащите да се е, изкажат. Просто бъдете подготвени за това. Корнелия Ернс, координатор на Обединената левица, между минута и две. Благодаря. Това, което става ясно пред цялата тази проблематика, че това е криза не само на правовата държава, но и на доверието а, към политиците. Това доверие отсъства. Това се чувства а, навсякъде. А, много е трудно човек да се задълбочи в ситуацията. То не е и възможно за това кратко време, но ми се иска да си изясня някои неща. Първо, не съм наясно какво е настоящото състояние на правилата за борба с корупцията. Какво, какво се предвижда към настоящия момент? Указа е отеглен, знаем, но не е приключила кризата на доверието трябва да се правят още по подобрения. Може би така да кажете няколко думи по този въпрос. Трето, има упреци към Комисията за борба с корупцията за това, че работа в тайните служби, което затруднява борбата с корупцията. Моля, кажете няколко думи за тези твърдения, които циркулират в международните медии за зелените. Госпожа Хармс. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да се възползвам от възможността и да благодаря на румънските граждани за активното им участие в румънското гражданско общество. Те успяха да спрат не само този вреден законодателен акт, но изпратиха много силен сигнал към Брюксел, защото Брюксел също трябва да бъде събуден. Обедена съм, тъй като имах възможност да посетя Букурещ и да разговарям с най-различни хора, представляващи правителството, гражданското общество, институциите. Обедена съм, че гражданите на Румъния отвориха пространство, което може да бъде възстановено доверието. Европейският парламент, поставяйки този въпрос чрез днешното изслушване, не бива да стои на страна от този процес. Защото от моето посещение в Румъния съм убедена, че трябва да се а, грижи, да се погрежим за институциите и тяхната работа в Румъния. А корупцията е борбата срещу корупцията е нещо хубаво, но гражданите на Румъния имат е, основателни причини за недоверие към е, институциите. Най-важният въпрос е не е свързан с институциите за борба с корупцията, а, а, а въпросът има ли такива институции, които независимо изпълняват своите задачи, гарантират независимост на, сидеб, на съдебната система. А, когато за първи път обсъждахме въпроса за Румъния, решихме да изпратим мисия в Румъния. Бих искала тази възможност да продължи да бъде отворена, защото тази мисия е от жизненно важно значение. Така, а, и накрая госпожа Уинберг за Европа на нациите. Свободата и прякото демокрация, извинявайте, не присъства в залата. Добре. Сега ще дам думата на някои от членовете на, на Либа. Имаме нужда от а, превод. Правда ще продължи до 12.40. Една минута, 60 секунди, не повече, след това ще ви изключа микрофона. Господин Шорко. Благодаря, господин председател. Искам да ви обърна внимание на един много специален случай а, а, в Румъния. 10 години след присъединяване към Европейския е, е, съюз, законодателство продължава да бъде селективно спрямо мълцинствата. Е, През ноември 2000 и 16 година започна процедура срещу създаването на католическо-унгарско училище. Директора беше арестуван с обвинение за злоупотреба с длъжността. Започнах да разпитват родителите на децата в училищата. За въпрос имате думата, господин Шогор. Време е Европейския съюз да отправи по-критичен -по и по-задълбочен поглед към това, как се осъществява върховенството на закона и как работи съдебната система. Извинявайте, но след 12.40 няма да имаме повече превод. Моля ви се една минута. Аз ще бъда крата, господин председател domnului Има доста експертира. Господин Алистер знае за какво говори, знае какви са проблемите в Румъния. Той говори за поляризация в економическата политика и в други сфери. Що се отнася до правосъдието, Вие обвинявате социал-демократите и че тези, които са ги избрали, не се съобразяват с правосъдието. Защо казвате, че правителството ни е обсебено от наказателния кодекс? Ние взехме решение, както на изпълнително равнище, така и в парламента. Знаете, че има съдебни преследвания срещу членове на правителството. Следващият оратор. Господин председател, ще бъда кратка. Най-напред искам да поздравя комисията Либе за това, че постави този въпрос на дневен ред на работата на комисията. Защото трябва да се изясни истината. И аз искам да успоря това, което беше казано относно конституционния характер на правителствените актове. Аз съм била министър, знам за какво говоря. Хората и тогава излязоха на улицата, аз съм от Тимошуара, знаем за протестите там. На 23 август 2016 съдът не предприе нужните мерки, тогава защо вие не се обърнахте към тогавашното правителство на Чолош. Може да се огранич... Моля да се ограничите в рамките на една минута. Искам да ви поздравя за посланието това трябва да е един технически, а не емоционален дебат. Вие казахте, че постигнатото в Румъния е необратимо вече. Понякога обаче има случаи на проявяване на пристрастност от страна на институциите. Има ли други механизми за проверка Считате ли, че можем да се освободим от механизма за сътрудничество и проверка, който се използва за политически цели към господина Алистер в дефиницията на върховенството на закона, вие споменахте и основните правила. Смятате ли, че репресивният апарат на държавата допринася за тези основни права да се спазват? Благодаря ви. Искам първо да кажа на всички, че се обръщам към гражданите, които излязоха на улиците в Румъния, които дойдоха да служат този дебат. И сега кратките въпроси към господин Биро. Как се казва точно политика? Отишъл на почивка в Бразилия, заедно с съмнителния бизнесмен. И още един въпрос към господин Личеано. Как мислите, че ще се развие Румъния през следващите 4 години, като се има предвид, че ни управляват социалисти? И сега на румънски. Председателят казва, имате само една минута. Добре, тогава на английски ще го кажа. Не, не, вие може и на румънски да го кажете, казва председателя. Вземете Франция, Германия, тук има техни представители. Виждаме, че и техни членове на парламента също имат проблеми. Смятате ли, че една страна обаче може да се управлява с присъди? Благодаря, господин Вайден Холцер е следващия. Не може да продължите, казва председателя. Да, но вие дадохте пет допълнителни минути на министъра на правосъдието. Трябва да бъдете справедлив. Председателят, аз съм справедлив, всички оратори надхвърлиха времето си, включително и вие, господин Вайденхолцер. Благодаря, господин председател. Всички се вълнувам от това, което се случва в Рума. Ние хората излязоха на улиците, мнозина се запитаха какво е посланието. Мисля, че посланието стигна до румънските политици. Мисля, че то достигна и до нас. Тук ставаше дума за граждански права. Това е мястото, на, кое, на което трябва да се дискутира този въпрос. Това първо. Второ, разбира се, че е, ставащото има а, е, отражение върху политическото ежедневие, но мисля, че трябва да погледнем нещата по същество и да останем критични. А, е, а, от една страна министър каза, че трябва да продължи държавата да работи като цяло, там има проблеми, но това е едната страна на въпроса. Очевидно, очевидно някои неща <clears throat> в държавата не работят. Въпросът е каква е ролята на тайните служби в този контекст. Господин Херкос. В Гърция а, също имаме подобни проблеми. А, правителството реши да освободи множество затворници. Знам за какво става дума. Въпрос към министъра. Как може държавата да се съобрази е, с е, усещанията, чувствата на демонстрантите. При нас правителството реши да вземе мерки. Какви мерки ще вземете, за да е, осигурите върховенството закона, да се съобразите с исканията на демонстриращите? Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че проявявам огромно разбиране към антикорупционното движение, тъй като знам каква е ситуацията и в Италия. И точно защото познам ситуацията в Италия, искам да задам следния въпрос. Това движение ще получи ли е, някаква политическа форма, подобно на Чинкве Стеле, пет звезди в Италия. Дали ще, това ще бъде възможно и в Румъния? Дали това движение ще получи, ще бъде облечено в политическа форма? Дали не съществува риска движението да се използва за отмъщение между политическите партии? Една минута. И за вас. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е към новоизбрания министр на правосъдието. Този, е, тази комисия има всички е, основания да бъде загрижена, когато е, има съмнение относно върховенството на закона, така наречената Копенхагенска дилема. трябва да се е, съобразите с решението на Конституционния съд. Трябва да се разгледат наказателния кодекс, наказателно професионалния кодекс е, и системата за лишаване е, от свобода как ще приложите на практика решението на Конституционния съд, Европейския съд по правата на човека. Така. Сега специална молба към преводачите заради чувствителността на въпроса да продължат работа за още няколко минути. Сега а, се връщам обратно към панелистите. Повечето от а, въпросите бяха зададени към министър ще помоля за кратък отговор. 4-5 минути на министър. Няма да има достатъчно време да отговорите на всичко. Четири-пет минути след това няма да имаме превод. Първо ще отговоря на най-деликатния въпрос. Пак казвам, бих искал да се заема с най-чувствителните въпроси, е, зададени от господин Траян Онгореано. Аз казах, че съм аполитичен – въпреки че правителството има своята политическа окраска, но аз не съм нито от дясно, нито от ляво. И никой не може да каже, че съм правил някакви политически изявления или жестове. За мен е важно да следвам националната политика за налагане на правовата държава в името на гражданите. Много въпроси бяха зададени, имам само 4 минути и за това ще се опитам да се справя. Първо за решението на Конституционния съд. Всъщност имаше две решения. Едното решение беше пределно ясно и то гласи, че правителството е приело по спешност указ 13 – като тук въпросът е дали правителството е имало право да законодателства. Въпросът също така е дали всеки прокурор може да предприеме наказателно преследване, дали приемането на този указ не е наказуемо деяние, тъй като става дума за неоправомощено лице. След това вие попитахте за системата на затворите. Ние можем да я сравним и с тази на други страни. Ясно е, че не можем да пообмилваме всички осъдени, така отговарям на вашия въпрос. След това корупцията. При корупцията може да се помисли и за други альтернативни мерки. Ясно е, че затворът не е единствената възможна мярка. След това за злоупотребата със служебно положение, може би трябва да кажа нещо по-общо, тъй като не знам дали отново ще се видим но отговарям на господин Ондоряно и на други. Аз не давам мнения за области, които не са в моята компетентност, а чух доста опреци, свързани с чисто юриди... юридическата ни работа. В указ 13 имаше някои слабости, но сега ние искаме да изпълним решението на съда. Аз самият започнах работа по проекто закон, за да може наказателното право във всички свои части да отговаря конкретно на решенията на Конституционния съд. Така че да не се свежда всичко до различното тълкуване. Това искам аз. Привеждане в съответствие. Ние сме задължени да го направим от Конституцията и нейния член 187. Няма никаква друга възможност, ние трябва да зачитаме Конституцията. А за положението в затворите вече се надявам, че отговорих. Имаше и въпрос за връзката между ДНА и тайните служби. Принципно знаете, че разузнавателните служби имат допълнителни правомощия, за да могат да предотвратят заплахите за националната сигурност. Те имат определени правомощия и реагират в рамките на тези правомощия. Разузнавателните служби обаче не провеждат наказателни разследвания. А за службата МСВ, извинете, механизма за сътрудничество и проверка, ние бихме искали наистина този механизъм да се прекрати. Иначе разчитаме на своите експерти, имаме и своя резерв – и изискванията по механизма за сътрудничество и проверка не са нещо замръзнало във времето, те непрекъснато се променят. И ако позволите още един отговор, имаше въпрос, свързан с юридическите несъвършенства. И ясно е, че за да се проведе разследване, трябва да се снемат показания и от министрите. Затова мога дълго да говоря, става дума за наказателно-правно разследване. И накрая заключенията. За съжаление, трябва да прекратим, казва председателя. Моля ви, нека ви напомня. Идеята беше повечето въпроси да бъдат към министъра. Оставете ме да довърша. Да, но министъра всъщност изчерпи времето, казва ораторката. Да, но основните въпроси трябваше да бъдат към министрите, сега останалите имат по една минута само за отговор. Vom respecta standardele de protecție a drepturilor și libertăților. Ние трябва да се съобразяваме с нормите за защита на правата и свободите. Ние искаме да зачитаме Конституцията, искаме да зачитаме компетентностите на органите и да се допитваме до гражданското общество. Благодаря. По една минута на всеки. господин Аврам. Please, for one minute. Uh, <clears throat> înțeleg că doamna Rapin a întrebat ceva despre neconstituționalitatea Госпожа Грапини постави въпроса за неконституционните аспекти. Това не беше точно въпроса, на който аз се спрях. Парламентът се опита да направи това, което правителството се опита чрез указа да направи. Господин Алистер. Имаше два въпроса. В един се съдържаше наистина, че имам проблем с съдебната система. Не, не е така. В моята организация колегите, членовете на моето семейство са били обект на безпредседентна атака от предишния режим на Басенско. Но всичко е изчистено чрез съда и съдебните решения са в моя полза. Ние сме представители на гражданското общество и за това сме обект на нападки относно спазването или не спазването на човешките права по време на съдебните процеси. Нормите са на лице, но в някои случаи те се прилагат стриктно, в други случаи се правят оценъчни решения, т.е. има селективно правосъдие. Правят се опити да се прикриват някои неща. Проблемите са много. Председателят, благодаря ви. Господин Личано, за една минута. Най-голямата драма на Румъния в момента, според мен, е а, тази пропаст, която се отваря между политиците и гражданите. Политиците не правят нужното за е, гражданите. 100 хиляди граждани цял месец протестираха и бяха понякога игнорирани. Този а, указ нямаше нищо общо с ситуацията в затворите. Това беше един а, претекст. В а, училищата, в а, болниците също положението е изключително трудно. Действително, този указ беше прият на тъмно. Господин министър, вие сте бил запознат с всички а, факти. Дали правосъдието е гарантирало или не, това е друг въпрос. Драмата е в това, че дори Конституционният съд в Румъния е политизиран. Okay, um, thank you very much. We have to draw the um, hearing to a conclusion. The follow-up to this hearing... Господин Биро за една минута. Аз искам да говоря за условията в затворите в Румъния. Правителството от 2009 година насам не осъществява никакво финансиране за подобряване на положението, въпреки че трябва да го направи. Причината, поради която правителството прие този указ, бе да даде амнистия на някои задържания. Но в проекто закона се казваше, че амнистията ще се отнася до условните присъди. И аз не виждам каква е връзката с затворите в този случай. Позволете ми също да отговоря на въпроса на госпожа Маковей. Този, който беше на вакансия в Бразилия, в компанията на бизнесмен, е шефа а, на Социал-демократическата партия. обявяваме слушването за закрито. Ние ще разгледаме въпроса в рамките на заседанието на координаторите на Либе също ще бъде взето решение за посещение в Букурещ. Благодаря на всички за това, че позволихте да се проведе това изслушване. Благодаря ви за дисциплинарността. Искам да благодаря на всички, които се изказаха.